Ladies and gentlemen. Уважаеми дами и господа, почитаеми колеги, моля да заемете местата си. Преминаваме към следващата точка. Съвместния дебат заедно с Комисията по развитие. Казвам добре дошъл на председателя господин Тобе Нека също така да кажем добре дошъл на господин Тагезе Чафо, който е председател на Етиопския парламент. Добре дошъл и на посланика Абе и на господин госпожа, поправя се председателят Свай Даби, която е председател на Постоянната комисия по външни въпроси. Добре дошли! Единствената дума на етиопски, която знам, означава добре дошли, доколкото разбирам. Надявам се, че и вие ме разбирате. Кой би могъл да си представи, че това заседание се провежда в толкова подходящ момент? Господин председател, трябва да ви поздравим с Нобеловата награда за мир за министър-председателя на Етиопия. за неговия принос към мира и сътрудничеството. Той наистина допринесе за премахването на конфликта по границата с Еритрея, нещо за което сме говорили в нашата комисия. Много ви моля да поздравите от наше име и господин министър-председателя. Както казах, вашето присъствие, господин Чафо, е съвсем навременно и също така актуално, защото и двете ни комисии ще дойдат много скоро на посещение във вашата страна. Ще разговаряме за вашата страна, региона и неговото бъдеще. Сега нека да дам думата и на Томас тобе, моят колега, за няколко встъпителни думи. Благодаря ви, господин председател. Нека и аз поздравя да поздравя като председател на Комисията по развитие господин председателя на Етиопския парламент. За нашата комисия Етиопия е много важна партньорска страна, като се има предвид размера на вашата страна, големите предизвикателства за развитието и също така мащаба на сътрудничество с Европейския съюз. Не мога да не спомена и забележителния ви економически растеж през последните години – трябва да спомена също така и много смелите нови политики на господин Абайо през последните няколко години. Те наистина вдъхват надежда. Същевременно, когато една страна се отваря към многообразието, трябва да се мисли за помирението, е, за новите структури, така че има и надежда, има и напрежение, но вие, ние ви желаем успех. Нека също така кажа, че само след две седмици ще имам удоволствието да посетя вашата страна. Вашата комисия пътува преди нашата. Разбира се, ние знаехме какво ще се случи. Но мисля, че бъдещата ни мисия наистина ще допринесе за взаимното разбирателство. И сега, разбира се, бихме желали да ви дадем думата. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря за сърдечния прием. Почитаеми членове на комисиите по външни работи и по развитие. Почитаеми дами и господа. Моята делегация би искала да благодари на Европейския парламент за това, че ни приема днес и трябва да се има предвид, че всичко беше решено почти в последния момент. Нашата делегация днес е тук, за да говорим за реформите в моята страна, Етиопия и региона. Ще разменим мнения по двустранни и многостранни въпроси от общ интерес – Сигурно знаете, че откакто беше избран негово превъзходителство Аби Ахмед за министър-председател през април 2017 година Етиопия се преобрази чрез множество програми в политиката, правосъдието, економиката. Етиопското правителство предприе мерки, за да може да се дадат равни условия и равно участие в политическия живот. По този начин хиляди политически затворници, журналисти, изпратени в затвора, бяха пуснати на свобода и изгнаниците се завърнаха. Освен това, три големи въоръжени групировки, определени като терористични, бяха зачеркнати от този списък. Ние провеждаме реформите в съответната институционална рамка. Проведохме и съдебна реформа с назначен главен прокурор и 13 независими правни експерта, които правят анализ на съдебната ни система и изготвят препоръки, включително и законодателни изменения. Може би трябва да спомена медийния закон, закона за гражданското общество, закона за националните избори. Всички тези закони бяха преработени от Камерата на представителите. И това беше много важно и за демократичните и човешки права. Там в момента законодателството се преработва. Етиопското правителство също така работи за развитието на економиката, за пълната или частична приватизация на държавните предприятия, за да може да има устойчив растеж и да се премахнат макроекономическите дисбаланси. Правителството, освен това, има програма за економически реформи с цел диверсификация, економическа диверсификация, технологични иновации, увеличаване на производителността. Тази програма е до 2030 година. Ние искаме да разрешим някои от проблемите, за това има и специална група, назначена от министър-председателя за работа с крупния бизнес, цел създаване на една благоприятна бизнес среда. В това отношение ще кажа, че основните цели на програмата за реформи е да се създадат възможности да има преобразяване на частния сектор. Искаме също така и равенство на половете, повече власт за жените. Сигурно знаете, че половината от членовете на кабинета на федералното правителство са жени. Също така и председателя на Върховния съд, председателя на избирателния съвет е, са позиции заемани от жени. 6 от 10 постоянни комисии в нашия парламент се председателстват от жена. Почитаеми членове на двете комисии, уважаеми дами и господа, Етиопия се подготвя за национални избори, които предстоят през 2020 година. Необходимите правни и институционални мерки са взети, за да се проведат демократични свободни и мирни избори. Избирателната комисия е променена, за да може да извърши необходимото с максимален капацитет, като към нея има и максимално доверие. Избирателният закон също беше преработен и ратифициран от парламента. Проведоха се и необходимите консултации с всички участници, включително политическите партии, НПО, медиите и обществеността. Правителството работи в диалог и с всички политически партии по кодекс за поведение, който да определя всички тези дейности след изборите 2020 година почитаеми членове на двете комисии, уважаеми дами и господа, текущите промени в Етиопия наистина се оказаха заразителни в африканския рок и други части на Африка. Виждаме, че започва нова ера на мир и сътрудничество в региона. Етиопа, Етиопия, извинете, даде своя дял за мирния преход в Судан. Тя е член на ЕГАД, участва в мирния процес в Южен Судан. Има много важна роля като помощник на правителството на Сомалия. И също така Етиопия е убедена, че Сомалия би трябвало да продължи да се развива с подкрепата на Европейския съюз и международната общност. Ваши превъзходителства, почитаеми членове на двете комисии, уважаеми дами и господа. Етиопия също така помогна да се произвежда електричество в Южен Судан – място, където 60% нямаха достъп до електричество. Ние го правим, защото искаме да има регион, който да може да използва заедно ресурса на река Нил. Освен това, ние имаме тристранни преговори Идеята е да се разрешат техническите проблеми и то по същия начин. Етиопия е твърдо убедена, че единствено по технологичен и научен път могат да се решат проблемите, свързани с изграждането на язовира. Освен това, ние водим преговори, както вече и обясних ваши превъзходителства, членове на двете комисии, уважаеми дами и господа. Етиопия преживява огромна промяна, която би била немислима само преди няколко години. Бъдещето ни вдъхва надежда, но остават и предизвикателствата. Споредични конфликти тук, там е разселване на мнозина – Правителството си е поставило за цел да върне разселените по домовете им и също така да премахне основната причина за подобни явления. Ние разбираме колко голям е мащаба на предизвикателството пред нашата страна, но сме убедени, че ще преодолеем проблемите – разчитам на неизменната подкрепа и разбиране на нашите партньори в Европа. И накрая отношенията между Европейския съюз и Етиопия са отколешни. Ние бихме искали отново да изразим нашето желание и ангажимент да продължим да работим заедно в духа на сътрудничеството и взаимния интерес. Благодаря ви за любезното внимание. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Разполагаме с около половин час. Ще дам думата на първите поискали думата Михаил Галер, НП. Yes, uh, Благодаря ви, господин председател. Господин председател на Етиопския парламент, благодаря ви, че сте тук и ще ви помоля и от мое име да поздравите с Нобеловата награда вашия министр-председател. Аз съм повече от 20 години тук. Работил съм в съвместната парламентарна асамблея АКТБ. Имал съм възможност да посетя вашата страна нееднократно. Спомням си интересните избори през 2005 година и 2010, наблюдавани от Европейския парламент. 2015 година не дойдохме, защото решихме, че няма смисъл. Разбирам, че междувременно бившата колега Ана Гомеш която не беше никак харесвана от страна на правителството и е била във вашата страна 2005 година, е присъствала на интересна конференция, което също показва различния политически климат сега. Но искам да попитам, вие говорихте за бъдещите избори 2020 година – приобщаващи ли ще бъдат те, ще включат ли и опозиционните партии, и гражданското общество, така че да нямаме избори, при които само една партия печели. Ако може по-прецизно да го обясните, аз изпомням още преди 10 години говорихме за избирателната комисия, но там имаше някои технически разлики – от това зависят и резултатите. Има и друг проблем, по който говориха различни а, колеги преди загряването на земи, даването на разрешителни на чужденци, които а, да се здобиват с огромни парцели. Доколкото разбираме, някои хора по този начин са се оказали прокудени. Бихте ли ни дали по-точна информация? Благодаря ви. Как предпочитате да отговаряте на всеки въпрос или да чуете няколко? Добре, следващият оратор, господин Ривие. Благодаря ви, господин председател. Позволете ми да се присъединя към тези, които ви поздравиха. Още веднъж добре дошъл, господин председател. Нека и аз се присъединя към колегите, които ви поздравяват с Нобеловата награда на вашия премьер. Бих искал да ви задам два конкретни въпроса. Първо, Етиопия се ползва от европейски инвестиции в областта на пътищата, инфраструктурата, пътното движение, но също така инвестиции с цел подобряване на гражданското общество и затвърждаване на демократичното управление. Европейският съюз понякога се възприема като месия. Е, до някъде ние се водим от нашия модел на западната демокрация. Затова искам да ви питам дали европейската помощ се съобразява с спецификата на Етиопия или се налага едно е, западно европейско виждане – това е първият ми въпрос. Вторият въпрос. Има редовни атаки на терористите Шабаб в източната част на страната ви. С... Те имат идеологията на убийци. Смятате ли вие, че е възможно за техните действия да стои друга държава. Благодаря. Благодаря ви. От името на Екаре Ана Футига. Благодаря ви, господин председател. Господин председател на Етиопския парламент, първо ще ви помоля да предадете нашите поздравления на етиопския министр-председател за огромното постижение за Нобеловата награда. Ние знаем какво се случва в Етиопия и благодарение на активността на посолството, което подава изчерпателна информация на европейските членове на парламента. Също така, ние знаем, че се работи за развитието, за економическата стабилност и за мирните процеси, които са много важни. Много важни за нас членовете на Комисията по външни работи. Бих искала да задам следния въпрос. Интересуваме какво смятате вие за изкореняването на тероризма в африканския рок. Знаем, че Етиопия има своя принос, но кои са основните проблеми? И на второ място – какви са основните елементи на съдебната реформа. Thank you, Anna Fotiga. And finally... Благодаря на Ана Фотига. И накрая още двама, още двама, ако не възразявате, от а, а, независимите, господин Дяджаши. Благодаря, господин председател. Е, е, господин председател на Етиопския парламент, е, благодаря, че се отзовахте на нашата покана. Аз също бих искал да отправя поздравления към вашия министър-председател за постигнатото и признанието за урегулирането на дългогодишния конфликт с Еритрея. Но сериозно постижение наистина. Но аз проявявам интерес към друг един въпрос, който поражда сериозно безпокойство е, става въпрос за околната среда. Напоследък е, в международния печат е, се появяват материали, свързани с изменението на климата и в частност с въпроса за водните ресурси в вашия регион. Аз съм наясно, че инфраструктурата във вашата страна не е така развита че е, е, е нужно електричество, електроенергия и че е, така наречения е, язовир Ренесанс е, е, е, изключително важен инфраструктурен обект е, е, за вас. Но пък в Египет и в Судан е, се проявява сериозно безпокойство предвид ограничените водни ресурси е, на региона е, и египетските експерти е, е смятат, че до 90% от е, е, водните ресурси е, необходими е, за Египет с, с происход от така наречения Син Нил, с извори в Етиопия и понеже няма някакъв международно правен механизъм за урегулирането на такива спорове, доколкото знам има единствено един такъв международен механизъм за разпределението на водоползването между Египет и Судан. Но пък между Египет и Етиопия няма такава договореност. Вие как гледате на възможността да се урегулира този конфликт? Е, това положение, което според Египет е, е, поставя Египет под заплахата от суши, с крайно отрицателно влияние върху земеделието и продоволственото снабдяване в Египет. Да, да, не, да не стана дума за евентуален конфликт в региона, но, но, но това противоречие в всеки случай е сериозно. Вие как смятате, е, че то може да бъде преодоляно? Благодаря и накрая господин Ховене, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми председател на Етиопския парламент, през последните години положението в Етиопия определено е свидетелство за необходимостта от това въпросите за сигурността да бъдат неразделна част от социално-економическото развитие на, страната и, и, и толкова по-удачна е политиката на вашето правителство мира с е, Еритрея е, е едно огромно постижение и, и огромно е признанието, е, с което е удостоен вашият премьер Нобеловата награда. И моля да, моля да, да предадете моите лични поздравления на, на министър-председателя на Етиопия. Ако вземем сега положението на съседните на Етиопия страни, Судан, Южен Судан, Сомалия, можем да очакваме нови миграционни потоци към Етиопия и е, е, най-малкото поради това, че относителната стабилност е, в Етиопия е, и придава привлекателност. А още по, дори по-настоящем Етиопия е приотила близо 1 милион бежанци, е, търсещи убежище. И въпросът е такъв. Каква е заплахата за вътрешната стабилност на Етиопия от заобикалящата я нестабилност? Благодаря. Това бяха въпросите, господин председател на парламента. Е, позволете ми само да ви напомня, че в И30 ще трябва да приключим този разговор. Имате 20 минути за отговор. Благодаря ви много за много, много интересните, е, съдържателни е, въпроси. Благодаря ви за поздравленията, отправени към нашия министър-председател, доктор Хаби Ахмед. Надявам се, като се завърна от дома, да имам възможност пряко да му предам тези поздравления, които сигурен съм ще го вдъхновят. Да видим сега въпросите. Моят брат и приятел, господин Гала, задава въпрос. Ние, ние сме разговаряли не веднъж по, по тези въпроси. Добре се познаваме от години. А, всичко, което е свързано с а, широкия характер на политическия процес, можем да, да обобщим така. Първо, действията, които предприема правителството, например, освобождаването на всички политически затворници и дори намиращите се в изгнание, характеризираните като терористични, се ползват с една такава търпимост, която създава добра вътрешно-политическа атмосфера за, за разговор. А, когато се състави избирателната комисия, в нея влязоха представители на всички политически партии е, и, и прочем, е, председателката на избирателната комисия се завърна у дома от изгнание. Нали, лидер на, на опозиционната политическа партия, тя се завърна в Етиопия и днес е председателка на избирателната комисия. И И когато се приемаше избирателния закон, всички политически партии се включиха в, в, в разискванията. И, и имаше някои спорове, но, но, но, но не сериозни, трябва да кажа. И активността беше е, голяма. Тази година приехме закон за гражданското общество. Беше проведено широко обществено допитване – аз и, и то на място, в нашия парламент, за първ път такова множество се бе събрало в парламента по този повод. Така че можем да кажем, че нашия политически процес е широк, приобщаващ и, и все по-приобщаващ ще бъде. Сега предстоят избори политическите партии ще общуват широко с своите, своите избиратели. И, и това ще е от полза за устойчивото ни развитие, за всеки един от нашите съграждани. И ние сме се ангажирали в федералното правителство да гарантираме едни честни, свободни, демократични избори. Е, това е нещо изключително важно, това е, това е наш категоричен политически ангажимент. Е, по-нататък въпроса за завземването на, на, на земя е, по линия на преките чуждестранни инвестиции. Тези това не се дължи само на, на преките чуждестранни инвестиции, обаче. Дори местните инвестиции е, завземат земя просто за да я държат, без да я обработват. И ние миналата година предприехме някои действия, е, е, за да преодолеем това положение. И все пак не, преките чужестранни инвестиции са нещо изключително важно за развиваща се страна като Етиопия. По-нататък заетостта, трудовата заетост е нещо изключително важно. Така че ние се опитваме да, да примирим тези противоречия. И както казах в словото си, нашият министър-председател председателства, председателства една нарочна комисия за привличане на, на бизнеса за активизиране на, на стопанската дейност в страната и, и, и, и тази комисия много сериозно се занимава с поземлената собственост като се стремиме да, да поддържа това равновесие между интересите на инвеститора и интересите на, на страната. По-нататък ние, вече казах, ние е, високо ценим е, е, помощта, която иде от, от Европа за развитието ни. Високо ценим партньорските отношения – помежду ни. И нещата, всичко, което се свърза с Ал-Шабаб, с вмешателството на, на чужди държави, е, е, тероризма, въобще ние, мисли, добре си сътрудничим в борбата с тероризма и с Европа и с САЩ. Е, и, и по въпросите за сигурността. И тези въпроси за сигурността, за тероризма са от общ интерес. Така че, що се отнася до вмешателството на чужди държави в подкрепа на терористичните групи, ние сме го заклеймявали и, и сме готови да, да работим заедно с вас, е, за да, за да преодоляваме тези проблеми. Днес нашия министър-председател е в е, Южен Судан, за да разговаря с президента на страната по тези въпроси за сигурността, понеже има сериозен трафик на оръжия от Южен Судан към Етиопия. Но отношенията са, са дружелюбни. И това число с Кения, Джибути, Сомалия, не, не, не само с Еритрея, Южен Судан и Судан – е, миналата седмица е, при официалното откриване на, на нашия парламент след, след реконструкция, такава церемония по откриването на сградата, е, бяхме поканили представители на тези съседни страни. А, що се отнася до съдебната реформа? председателката, тя, тя е жена на, на Върховния съд на страната, е, е дългогодишен правозащитник и при Върховния съд е, е създаден независим експертен съвет, е, който работи по изменение и допълнение на нормативни актове от тази гледна точка, от гледна точка на правата на човек. Така че, според мен, реформата на съдебната система е вход. А, а, между другото, още тази година, знаете, ние, ние се водим по малко по-друг календар. А, тази, тази година, а, а, като предстои за нас, е, ще е, се характеризира с нали, сериозни действия, това по декларацията на, на президента, е, за, за подобряване на положението на, в съдебната система. По-нататък, околна среда, водни ресурси, аз съм го казвал и ще повторя, суданците, египтяните са наши братя и сестри. И ние се отнасяме сериозно към, към проблемите. И министрите на водните ресурси от Етиопия, Судан, Джибути са в разговор. Експертен. И той такъв трябва да бъде този разговор експертен за, за водните ресурси. Знаете, политизацията е, вреди на, на такива е, специфични отношения. Е, и, и ние ще, ще се грижим за това, никой да не, да не претърпи сериозна е, вода, е, вреда, извинете. А, така, иначе въпросният язовир Ренесанс е, е от съществено значение за водоснабдяването не само на Етиопия, а и на Судан и на Египет. Е, и спорните въпроси ще се решат на, на експертно ниво. А, съм сигурен. И смятам, че е, е, е етиопци, суданци, египтяни са е, братски народи. И last issue, the security issue with regards with the uh, и, и, и накрая за миграционните потоци, е, вие правилно казвате, около 1 милиона, около 1 милион бежанци е, пребивават е, у нас е, по-настоящем от съседните страни. Ние миналата година приехме закон за бежанците, който предвижда възможност е, беженците, търщите убежище, да, да се наймат на работа е, у нас, е, да, да управляват автомобил, е, да, да получат е, дори правоуправление. И що се отнася до сигурността, е, въпросът не се свързва единствено с съседните държави, и ако става дума за беженците, ние, ние, се, ние се справяме. Като разчитаме и на, и на е, международна подкрепа. А, позволете ми да, да, да дам няколко минути от отделеното ми време и на, на колегата, нашия посланник, е, в Брюксел. Е, благодаря, е, господа председатели. Благодаря ви за възможността да, да, да, да, да допълня по някои от въпросите, повдигнати от е, уважаемите депутати за язовира. Е, нека, нека да сме наясно. Няма международен акт е, или международно споразумение споразумение, по което Етиопия да е страна за експлоатацията на водите на Нил. Египет твърди, че става дума за международно споразумение, но всъщност това е двустранно споразумение между Судан и Египет от 1929 година, подновено 59-та и така нататък. Нашата цел всъщност е да се изработи и приеме действително международен акт, ние сме готови да, да участваме в договарянето му, за да се постигне равноправния достъп и, и ползване на водите на Нил. Ние сме наясно, че до 90% от египетското водоснабдяване е от Нил. Но в същото време трябва да видим и как се опозотворяват тези води в Египет. Много загуби на, на вода има е, от, от течове е, и е, из, изпаряване. И освен това има един, има един стремеж водите на Нил да бъдат отклонени за други инфраструктурни обекти, които са вход в Египет. Ясно, Египет разчита на водите на Нил но въздействието на язовира, за което става въпрос, е, ще бъде е, минимално и, и няма да навреди особено на, на страните на подолното течение. Между другото, Судан не изразява такава загриженост или безпокойство. Судан е наясно, че този инфраструктурен обект би бил само от полза за Судан. И Судан го е заявявал. Така че проблемът е, е, според е, Кайро днес е не, не, не само за, за Етиопия и, и за водите на Нил, а за подкрепата на Судан, която като че ли Египет е загубил. Разбира се, разговорите ще продължават. Нашия министър-председател и министър-председателя на, на Египет ще се срещнат във връзка с африканската среща на, на върха. Министър-председателя Сиси е, се обади лично по телефона на нашия министър-председател, за да го поздрави за Нобеловата награда. Суданския министър-председател бе у нас миналия петък за двустранни разговори. Нашият министр-председател върна обаждането на, на президента си на Египет, за да го осведоми за протеклите двустранни разговори с Судан. Това по, по този въпрос. Сега за, за тероризма в Африканския рок и, и Ал-Шабаб. Да, Ал-Шабаб са там все още, но с намаляло влияние. Не можем да бъдем самодоволни, да, да се самоуспокояваме. В Сомалия все, все още има горещи точки И имаме двустранно сътрудничество Етиопия и, и Южен Судан за борба с тероризма в Сомалия, за подкрепа на, на правителството на Сомалия. Е, е, е, едно сериозно, тежко усилие, но ние все така ще оказваме подкрепа на Сомалийското федерално правителство. В същото време има постоянни контакти е, между регионалните администрации в Сомалия и федералното правителство на Сомалия е, и международната общност би трябвало да ги подкрепя. Що се отнася до европейските инвестиции в Етиопия, да, има такива, но, но ние не гледаме на инвеститорите като на господари, и никога не е било така. Е, е, по отношение на Европа има двустранни междудържавни контакти и контакти с Европейския съюз. Е, Етиопия заявява своите интереси и приоритети, Европейският съюз съответно финансира, впрочем не само за пътната инфраструктура, а и за повишаване на заетостта, за създаването на работни места у нас между другото, политическите промени в Етиопия напоследък се свързват пряко с безработицата и заетостта за вземането на, на земя. Засегнахте този въпрос. Той е на дневен ред през последните години. За какво става дума? А, земите се разпределят от а, политически сили по места. Управляващите политици по места разпределят тези, този поземлен фонд както на местни, така и на чуждестранни инвеститори. Е, но, но ако една инвестиция не води до създаването на работни места, тя, тя не, не може да се нарече инвестиция. И, и, и точно това е, е проблема. Ние, ние особено държим във всеки случай една инвестиция, местна или чуждестранна, да не се свежда единствено до поземлена собственост, а и до економическа активност и заетост. Благодаря. А, и позволете ми да обобща с няколко думи. А, а, господин председател на Етиопския парламент, вашите думи вдъхват особена увереност, що се отнася до демократичния избирателен процес в страната. Е, въпросите, които ви бяха зададени от различните политически групи, бяха е, разнообразни, но пък вие дадохте е, преки, конкретни отговори. При това въпросите не бяха лесни. Говорим за, за вземане на земя, за економическото положение, за тероризма, за водните ресурси и изменението на климата и разбира се за връзката между развитието и сигурността. Аз смятам, че доброто ускорение, което е, е набрано в момента в Етиопия е от полза е, за самата страна, но и за Африка. Африка наистина се нуждае от е, положителни примери и, Етиопия определено е такъв. Е, и, както казахте вие, става дума за, за сътрудничество, което се основава на е, равноправно партньорство. Така гледаме и ние на тези отношения. Е, нека ги доразвиваме първо Етиопия бе посетена от Комисията на парламента за развитие, след това от тази комисия по външна търговия. И нека тези посещения се множат. Така че, довиждане в Адисабева. Благодаря ви.